Преди два месеца Расан Сантою, лауреат на Сахарова награда, бе отвлечена заедно с своя съпруг и други трима активисти, защитници на правата на човека. Това се случва близо до Дамаск. От два месеца ние нямаме информация за отвлечетите. Призоваваме за освобождаването на госпожа Разан Затои. Тази жена е посветила живота си на свободата на Сирия. Очевидно Госпожа Разан Зантуи не е единственият е, човек, е, който е пострадал от е, подобни действия. Много защитници на правата на човека и в това число много жени са отвлечени, изнасилвани, измъчвани. Европейският парламент осъжда тези военно престъпления и тези престъпления срещу човечеството. установяваме с загриженост, е, че е, жените, преживели подобни травми е, в резултат на насилнически действия и безнаказаност, много дълго след това трябва да се възстановяват. Още веднъж настояваме за освобождаването на нашата лауреатка на наградата Сахаров. Съобщения. Госпожа Франческа Барачуи, е, считана от 28 феврари 2014 година, е избрана за член на италианското правителство. Господин Клаус Хайнер Лейне, е, считана от 1 март 2014 година, е назначен